Good evening. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер, готови, госпожи и господа. Носите ли си картите за гласуване? Не. Моля, слушайте ги в апаратите за гласуване. Добре, прекрасно. Тогава да започнем. Първо, Нека да гласуваме пробно. Щастливи ли сте да гласувате в 7 часа вечерта в понеделник в Страсбург? Това е въпросът, по който гласуваме. Край на гласуването. Не сте напълно щастливи. Не беше съвсем ясно да повторим ли вода. го, уважаеми колеги, вижте списъка за гласуването. Трябва да сме много добре организирани и много бързо да вървим. Първия доклад. Нашия докладчик Пилар Дел Кастио Европейски кодекс за електронни съобщения. Сега да преминем вече към гласуването. И така. Изменени 145 за. Против. Да проверим. Електронно проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 146 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 147 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 296 и 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. 297 или 15 за против, въздържали се, приема се. 441 или 24 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, нека да проверим. 298. Край на гласуването. Приема се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. Либе 16. Електронна проверка. Салиба 16. Край на гласуването. Един в повече гласувало от ЕНП. Отхвърля се. 319 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 320 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 322 за. Против. Нека да проверим. 322. Край на гласуването. Приема се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 79, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към страница 9 от 94. 37 за, против, въздържали се, приема се. Добре, моля, вдигайте хубаво ръка. 37. Проверяваме 37 електронно. Край на гласуването. Един все още има от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. Моля, колеги, вдигайте ръка. Добре. 38 за. Против. Въздържали се да проверим. Край на гласуването. Приема се. 396 за. Против въздържали се, приема се. Изменения, които гласуваме заедно, виждате ги на списъка за, против, въздържали се, приема се. Още една група изменения за. Съжалявам, няма да ги чета всичките. За, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Разбира се, 39. Проверка по име на гласуване, край на гласуването. Приема се. 406 и 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се 409 и 410 за, против, въздържали се, приема се 411, либе 20 за, против, въздържали се, приема се 412 или 21 заедно с 413 за против, въздържали се, приема се, 414 за, против, въздържали се, приема се, 415 за, против, да проверим. Проверяваме 415. Пак има един от НПФ в повече някой от ЕНП трябва да извади картата. Добре, ще го направя. Благодаря. Приема се. 416 или бе 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против. Да проверим, защото е много важно. Проверяваме компромисно изменение 3. Пак един от ЕНП в повече имаме. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 2. Това е на страница 15. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 на страница 17. За, против, въздържали се, приема се. На страница 21, 496 и култура 30, за, против, въздържали се, компромис 5. Моля да ме извините, 497 за, против, въздържали се, приема се. Добре, прекрасно, че не спите. Компромис 5 за, против, въздържали се. Нека да проверим, защото е компромисно изменение. Сега вече е съвсем ясно. Благодаря. Край на гласуването. Скъпи приятели, моля ви, дигайте добра ръка. Страница 24, компромис 9А. Електронно гласуване. Компромис 9А. Край на гласуването. Приема се. Ако се приема, преминаваме към компромис 10 за, против, въздържали се, приема се, компромис 11 за. Добре, извинявайте, на страница 28 а, няма да споменавам вече страници. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 563 Либе 25 е, Имко 96 за, против, въздържали се, приема се. 564 за, против, да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега с 6-7 страници по-нататък. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Около 15-20 страници по-напред. По моя сметка страница 47, компромис 1. Добре, ще изчакам, разбира се. Не можете да спите. Компромисно изменение 1. Кой е за? Против, въздържали се. Компромисно изменение 1. Е, не знам страницата. Госпожо докладчик, винаги сте права. Компромисно изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Още около 18 страници напред. Компромис 12А. Седемдесет едно. Никой не се опитва да започне. Имаме много време. Компромис 12А. Готови ли сте? Електронно гласуване, защото резултатите са много близки. 12А. Край на гласуването. Мнозинство приема се. Следващата страница. Компромис 13А. Електронно гласуване. 13А. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Нещо не е наред ли? Уважаеми колеги, някой може би иска да каже нещо? Не? Добре. Сега да преминем още няколко страници напред, може би 7-8. Компромис е 1066D. Аз още не гласувам. 1066D. Едно 066 Д. И сега вече гласуваме за. Против. Да проверим. 1066 1066D. Проверка, край на гласуването, приема се. Имко 157 за, против. За съжаление трябва да проверим. Режим на гласуване, край на гласуването. Приема се. 1067 за, против. Нека да проверим. 1067 проверяваме. 1067. Край на гласуването. Приема се. 1068 за против въздържали се отхвърля се. Имаме и устни изменения. Към изменение 1072. Имате ли възражения към устните изменения? Няма. Следователно, предложението ми за реда на гласуването 1072 включително устното изменение да се гласува заедно с имко 160 заедно. И след това ще гласуваме изменение 1071. Ако разбира се не е прието. Разбирам, че имаме съгласие. Значи 1072 плюс имко 160. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към 1073. Кой е за? Против? Едно едно, пада. ако гласувахме с да за имко 160 и 1072, 0,72, това означава, че 1,071 пада. 1,073 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две изменения. 1,074 и имко 161 за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се. 1075, имко 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1076 и Либо, Либе 43. Тук са две изменения. Всъщност за, против, да проверим. Край на гласуването. Имко 163. За, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме 6-7 страници напред. Ще ви изчакам, защото минаваме към 148 либе. Няма да гласуваме заедно. Ще гласуваме заедно няколко изменения. 148 е, либе едно 150 и либе 3 като блок за, против, въздържали се, приема се. 151 и имко 1 заедно за, против. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 152 или бе 4 за, против. Да проверим още веднъж. 152 или бе 4. Мерси. Край на гласуването. Приема се. Сега 4 изменения. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 4, първа част за, против, въздържали се, приема се. Имко 5 за, против, отхвърля се. 169 за, против, да проверим. 169. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 170 или 5 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 6 за, против, въздържали се, отхвърля се, либе 6 за, против, приема се. Добре, ще проверим либе 6. Проверяваме либе 6. Край на гласуването. Приема се. 176 за, против. Да проверим. 176. Край на гласуването. Отхвърля се. 285 за. Против въздържали се. Приема се. И сега преминаваме към последната страница, ако можете да я откриете, защото ще бъде окончателно гласуване върху проекто доклада с измененията и гласуване електронно, режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Поздравление на докладчика. Отново електронно гласуване за а, правило 69C, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отново голямо мнозинство за междуинституционалните преговори. Благодаря ви много. Естествено, заповядайте, госпожо докладчик. Мисля, че всички досията са важни, естествено, когато си докладчик. По това досие обаче ние ще окажем въздействие. Що се отнася до бъдещето на цифровизацията в Европа, инфраструктурата е изключително важна. Ето защо време е да преминем към следващата стъпка, за да може да откликнем наистина и да приложим на практика онова, което приехме днес трябва наистина да имаме един добър крайен резултат за телекомуникационните съобщения в Европа. Трябва да подобрим свързаността. Всъщност това е основният принос, който можем да имаме. Наред с конкуренцията, естествено, правата на потребителите на единния пазар – Днес искам най-вече да ви благодаря на всички вас, на докладчиците в Сянка и на нашите колеги от административния персонал. Хиляда изменения хиляда изменения бяха покрити в крайна сметка от компромисните изменения. Знаете колко беше общия брой. Благодаря на моите сътрудници. Благодаря на всички за подкрепата. Благодаря, казва председателя. Well, uh, Вероятно няма да имаме възможност за дебат. Може би и вие искате да кажете нещо. От името на докладчиците в Сянка искам да благодаря на докладчика. Много усилия положихме, много изменения имаше. Искам да направя едно сравнение. Когато се опитвате да се свържете в интернет с телефона си и не се случва, не сте доволни. Ако не успеем с това законодателство, ще се случи нещо подобно. Благодаря, съответно на всички. Благодаря, каза председателя. Нека да преминем към предложението за регламент относно ОРС, органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Докладчик е господин Тушеновски. И така, компромисни изменения от 1 до 19 за, против, въздържали се, приемат се. Отиваме на предпоследната страница. Виждате, отиваме напред около 60 страници. Господин Тушеновски ни предвиди един подарък тази вечер. И така, предпоследната страница или може би последната. Изменение 163 за, против. Още веднъж, тъй като май никой не иска да гласува. Кришиан идва. 163 за, против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 164 за. Против. Въздържали се. Сложно е. Моля ви да вдигате високо ръка. Ще направим проверка. 164-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един глас повече за НП. Все още един глас повече за НП. Сега вече всичко е наред. Приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, Не мога да преценя. 168 проверка. Един глас повече за НП. Председателя повтаря още веднъж. Кришянис. Добре, аз ще го направя. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега окончателното гласуване по електронен път проекта на доклада с измененията към него. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравления за докладчика. И второто гласуване за започване на междуинституционалните преговори по силата на правило 69C. Начало на гласуването. Поименно гласуване, край на гласуването. Виждате голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. Господин докладчик иска да каже няколко думи. Благодаря съвсем накратко. Сърдечни благодарности за всички докладчици в Сянка, за всички колеги, за всички служители на административния персонал. Сътрудничихме много добре. Виждате колко компромисни изменения имахме. Благодаря на всички. Председателя, преминаваме към третото гласуване, докладчик е Кая Калас. Става дума за зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и отмяна на директивата от миналото. Изменение 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Седем изменения. Гласуваме ги заедно. От 120 до 130. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 и 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 128 за. Против. Проверка. Гласуването приключи. Приемат се 131 и 132 за, против. Нека да направим проверка. 131 и 132. Край на гласуването. Отхвърлят се 133 и 52 за, против въздържали се, приемат се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, проверка. 137. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Приема се 145. 144, извинява се председателя, за, против, въздържали се, отхвърля се 145 за, против, въздържали се 145. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 146 и 66 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисни изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Няколко страници напред. Компромисно изменение 15. Гласуваме го за, против, въздържали се, Приема се компромисно изменение 16 на следващата страница за против въздържали се. Приема се 4-5 страници и напред. Компромисно изменение 17 за против въздържали се. Приема се следващата страница. Компромисно изменение 18 за против въздържали се. Приема се няколко страници напред. 290 за против проверка. Вероятно се отхвърля. Край на гласуването. Отхвърля се. 291 за, против, проверка. 291. Двеста Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 302 за. Против. Въздържали се. Приема се. 303 за. Против. Въздържали се. Проверка. 303. Гласуването приключи.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 Приема се 343 за. Против. Проверка по 343. Гласуването приключи. Отхвърля се. 344 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 346 за. Против. Проверка по 346. Гласуването приключи. Приема се 348 за, против, въздържали се, отхвърли се 349 за, против, въздържали се, отхвърля се, отхвърля се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 Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против. Нека да направим проверка. 65. Гласуването приключи. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Нека да направим проверка. 67. Проверяваме 67. И гласуването приключи. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. 69. Проверяваме 69-то. Гласуването приключи. Приема се. 71. За. Против. 69 въздържали се, отхвърля се, 72 за, против, въздържали се, приема се, компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се, 75 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се, 79 за, против, въздържали се, отхвърля се, 80 за, против,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 против, въздържали се, приема се 104 за, против, въздържали се, приема се 105 за, против, въздържали се, отхвърля се 106 за, против, въздържали се, приема се 107 за, против, въздържали се, отхвърля се 108 за, против, въздържали се, проверка по 109 проверка по 109.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 Гласуването приключи. Отхвърля се 116 за. Против. Проверка по 116. Гласуването приключи. Отхвърля се 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега окончателното гласуване, поименно гласуване Начало на гласуването. Гласуването приключи. Голямо мнозинство. Поздравления за госпожа докладчика. Мадам Кая Калдас, Окей. Окей. Госпожа Кая Калас беше докладчика, а сега преминаваме към следващия доклад, изготвен от колегата Похе. Предложение за регламент на съвета, изменящ регламента на съвета, установяващ съвместните дружества, занимаващи се с биотехнологии, 9 изменения – Имате ли възражение да гласуваме по тези изменения анблок? Няма. Добре. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромис едно. За против въздържали се приема се две. За против въздържали се Приема се 10 за, против, въздържали се, приема се. Конт 1 за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, приема се. Конт 2 за, против, въздържали се, приема се. Конт 3 за, Извинете, компромис 2 първо. Първо компромис 2 за. Против въздържали се, приема се. Конт 3 за. Против въздържали се, приема се. Конт 4 за. Против. Нека да направим проверка по четвърто изменение на Комисията по бюджетен контрол. Има един глас повече от НП. Не съм аз, някой друг трябва да е. Добре, вече е наред. Оставаме все повече. Отхвърли се. Кон 4 се отхвърля 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кон 5 за, против, нека да направим електронна проверка. По конт 4. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3 за. Против въздържали се, приема се. Четири изменения заедно. Имате ли възражения? Не. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Крайно гласуване по, поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме Всъщност не казах поздравления. Не съм отправил поздравления. Следващата точка – Общия бюджет на Европейския съюз за 2018 финансова година.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 Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо. По първата част. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. По първата част на седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По втората част. Втората отпада. Отпада, тъй като първата не е приета. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 11 за против. Нека да направим проверка по 11-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се отхвърля 17 за. Против. Въздържали се приема с 18 за. Против. Въздържали се отхвърля се компромис 2 за. Против. Въздържали се приема се 23 за. Против. Въздържали се приема се 24 за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 Приема се. Уважаеми колеги, благодаря ви много. А сега нека да останем в залата, тъй като продължава заседанието на комисията ИТРЕ. Останете в залата. Изглежда, никой не ми взима думите на сериозно. We cannot manage.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 Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen, if... Дами и господа, колега Ника, уважаеми приятели, ако искате да водите разговори, много се извинявам, но ще трябва да го направите извън залата, тъй като трябва да продължим работата си. Преминаваме към доклада на колегата Бюти Кафер. И по-късно ще е, дойде госпожа Бянковска. До 30 минути ще е тук. И така, уважаеми приятели, точка 9 от дневния ред е доклада с название по посока на стратегия към а, стратегия за дигиталната търговия. Това е доклад по собствена инициатива на Комисията по международна търговия. От името на господин Бютикофер ще се изкаже колегата Турмес. Господин Бютикофер е в пленарна зала. За съжаление има съвпадение на заседанията. Също времено разбирам, че трябва да се проведе гласуване, тъй като, обсъждане, тъй като иначе гласуването ще закъснее спрямо основна водещата комисия. Затова ви предлагам да започнем дискусията и а, да се надяваме, че господин Петикофер ще може да се върне в залата. Уважаеми колеги, нека да започнем работата си от името на ЕНП. Докладчик в сянка е колегата Алдо Патричело. Заповядайте. Уважаеми колеги, нека първо да благодаря на докладчика, господин Бютикофер, за отличния текст, който е изготвил. Постигането на единен пазар в областта, в цифровата област, е много важно, ако искаме Европа да продължи да е световен лидер. Така ще се насърчи и економическия растеж на европейските фирми в международен план. Свързаните с интернет технологии промениха коренно навиците на хората и начина по който функционира економиката. Затова ни е необходим по-силно дигитализиран пазар и Европейския съюз трябва да разполага с онези инструменти, които да позволят свободното придвижване да се случва без бариери и с защита на личните данни. Много от настоящите правила в областта на търговията не отразяват тези потребности. В международен пазар, план пазарът е все по-взаимосвързан – но а, е, има много държави, които не си дават сметка а, е, за това и създават бариери, така че да защитават националните компании. Всъщност е, този тип протекционизъм се отразява отрицателно на, евро... на нарастването на европейския брутен вътрешен продукт. 450 милиарда евро е размерът на цифровата економика. Така могат да се подобре, предоставят по-добри услуги на по-добри цени, могат да се създават нови работни места, да има възможности за създаване на нови фирми и за е, развитието на вече съществуващи фирми. И става дума за пазар от половин милиард души. Могат да се предоставят възможности за плащания по интернет и всичко това трябва да е в основите на европейската цифрова економика, която би могла да предостави осезаеми ползи за гражданите. Затова ни трябва стратегия в дигиталната област, така че е, европейските граждани да имат равнопоставен достъп и до пазара на трети страни. Така ще се стигне до наистина осъзаеми ползи за потребителите. И е, е необходимо да защитим основните права на хората и да се борим за постигане на правила в международен план. Благодаря на докладчика за изготвения текст. Благодаря и за възможността да проведем дебата днес. Ако... А, е, що се нася до измененията, те трябва да бъдат подадени до утре. И ще се включим и ние. Целта ни е докладът да бъде смислен и амбициозен. Благодаря много, колеги, за направените коментари. Колегата Петър Румбашев от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Бютикофер за работата му по темата. Радвам се, че преждеговорившия колега спомена протекционизма. Има различни практики свързани с деталната търговия, геоблокиране, е, изисквания за локализация, политики, които изискват местно съдържание или технологии, и осложняване на предоставянето на альтернативни методи на плащания. Една бългийска банка е установил 22 мерки за локализация, при които държави членки налагат ограничения върху прехвърлянето на данни към други държави членки. И тук става дума за мерки, действащи само в рамките на Европейския съюз. Представете си какво става спрямо трети страни. Трябва да се предостави път напред да се планират нещата. Пазарът расте е, с, много високо темпо, но вътрешната търговия е само малка част от цялото. Ролята на електронната търговия е важна и за малките и средни предприятия. Отвъд местните национални регионални пазари, е, дигиталните възможности отварят пазара в световен план. Има потребност от сътрудничество за защита на потребителите, доставки на а, колети, а, плащане на мита. А, трябва да се работи по цифровизацията на работата на митниците и по предоставянето на възможности за плащане на мита по интернет трябва да има и отворени стандарти за етикетирането на колети в международен план. За цифровата търговия е много важно доверието и за това трябва да се е, работи в Европейския съюз на, за, върху взаимно приемлива маркировка е, за сайт достоен за доверие за да може гражданите да знаят, че могат да имат доверие на съответните сайтове. Има задължение за наблюдаване на съдържанието. То не може да стане ексанте, но ако се намери такова съдържание, то трябва да бъде сигнализирано, да се гарантират правата на гражданите и свободната търговия да въжи в областта на цифровата търговия. Когато Европейски съюз подписва споразуменията си за международна търговия, те трябва да имат специална глава за цифровата търговия и трябва да предложим своите правила на трети страни Сингапур, Канада и други. Благодаря ви много. Николай Бареков, ЕКРЕ. Добър вечер. Интернет, цифровизацията, новите технологии дълбоко влияят, както всички знаем, върху живота на хората и начина по който функционират нашите общества и економиките. Традиционните индустрии все повече дигитализират аспекти на бизнеса си, което засяга веригите за доставки, моделите на производство и услугите. Най-малките компании могат да достигнат до клиентите си по целия свят с по-бързи темпове и по-низки разходи от всякога. Днес много от съществуващите търговски правила не обхващат тази нова реалност. Междувременно, Правителствата по света създават бариери, които възпрепятстват достъпа до пазари или създават несправедливи предимства за местните компании. Улесняването на потребителите и малките и средни предприятия да купуват, продават и заплащат онлайн чрез премахване на ненужните бариери пред цифровата търговия следва да бъде в центъра на стратегията на Европейския съюз, която може да създаде осезаеми ползи и за потребителите осигуряване на справедлив пазарен достъп за европейските предприятия в трети държави и запазване на основните права на хората са от ключово значение. Всяка година Европейският съюз продава над 1,7 трилиона евро стоки в целия свят. Този износ осигурява 31 милиона работни места в Европа. Търговската политика на Европейския съюз трябва да бъде насочена към премахване на бариерите за търговия – без да се компрометират нашите ценности и защити. В тази връзка основните акценти, които считам за важни са мерките, които затрудняват общата бизнес среда в дадена страна, като изискванията за местно съдържание, бариерите за инвестиции или бавните и непредсказуеми митнически процедури, които оказват отрицателно въздействие върху компаниите, които пък от своя страна се занимават с цифрова търговия качеството на, логич... на логистичните мрежи, цифровата инфраструктура, интернет скоростта и свързаността ще окажат въздействие върху бизнес възможностите, както и върху разнообразието и цената на продуктите за потребителите. Благодаря. Thank you very much, colleague. Next speaker. Uh... Госпожа Вири Калталде, е следващия оратор. Домини Крике съжалява, че няма да може да присъства на дебата тази вечер. Okay. Добре. И тогава следващия оратор е госпожа Тоя нашия заместник председател. Да, благодаря много, господин председател. Искам да добавя само няколко неща. Мисля, че господин Ботикофер ни е представил много добър текст, е, който е доста всеобхващащ. Искам да подчертая няколко аспекта. Той говори за развитието на международната търговия, и електронната търговия, които излиза отвъд границите на Европейския съюз. Също така необходимо е да имаме необходимия набор общности инструменти. Трябва да разгледаме електронната търговия, защото в текста се говори за засилване на системата, както каза господин Патричело. Има а, бизнеси, а, компании в сферата на услугите, има потребители и има а, работещи. Тоест има три а, страни в този процес. Всичко това е свързано с труда. И аз мисля, че е необходимо да се засили цифровия растеж, като същевременно се зачитат правата на работещите. Аз видях днес един италиански вестник, в който се пише за работата на а, банди през на банди. А, което обикновено става в селското стопанство, където има доста силна експлоатация. Това трябва да, на това трябва да се сложи край в цифровата економика, трябва да се засили защитата на потребителите и цифровата економика трябва да се пребори с този тип работа. Аз мисля, че от гледна точка на качеството на е, цифровата економика, трябва да се отчитат елементите, които са е, от, е, отразени в текста. Господин Зориньо има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря също така и на докладчиците и конкурентната способност в цифровата сфера е много важна на световно равнище. Ние все още не сме стигнали до а, решаването на предизвикателствата, които са сериозни в новия цифров пазар, който трябва да отчете новите технологии. Не трябва да забравяме, че тези нови технологии трябва да репозиционират Европейския съюз на световния цифров пазар. Е, в интерес на гражданите. Според нас, е, нашите становища трябва да бъдат по-стабилни, по-силни и да обърнем особено внимание на инфраструктурата. Днес дори гласувахме, част от е, инвестициите, които са много важни. И това е един елемент, един компонент от петото поколение мрежа. Говорихме и гласувахме за а, достъпа до а, интернет. А, а, пазара трябва да бъде а, включващ, а, конкурентоспособен и да обслужва всички. И нашия колега Корумбашев направи много наблюдения сподели ги с нас и аз ги подкрепям. Голямата критика на доклада е, че той е доста дефанзивен. Мисля, че още много може да се каже по тези споразумения. Ние сме така в една малко отбранителна позиция, но трябва да променим правилата на конкуренцията, трябва да а, непременно да се включи еднаквостта на шансовете, свободата на избора. Всичко това е част от нашата цифрова идентичност и от а, а, цифровата идентичност на Европейския съюз. И всичко това трябва да бъде интегрирано в наша полза и би трябвало да поставим това на нашия пазар, но и на световния цифров пазар. Благодаря, господин председател. Благодаря. В Европейската комисия, в Генерална дирекция търговия, имате думата. Благодаря, господин председател. Всъщност аз съм от генералния секретариат, но аз ще споделя с вас коментарите, които бяха ми дадени от Генерална дирекция търговия от името на комисията. Трябва да кажа, че ние приветстваме този доклад, който според нас е добре балансиран документ. Можем да повдигнем по-голямата част от повдигнатите в него въпроси. Ние Споделяме напълно принципите, на които трябва да се изгражда търговската стратегия, пазарен достъп до, на, за предприятията, разработване на отношенията с потребителите, спазване и за, закрила на основните им права. Това е част от цифровата стратегия. И а, ние ще допринесем за всички въпроси отразени в доклада с разработването на пълни глави в текста по, да кажем, отношенията с Индонезия или, или Япония за електронната търговия, основните проблеми в доклада. Комисията отчита направените предложения в проекто становището. Ние можем да подкрепим много от тях. Е, искаме да се средоточим вниманието си върху това, което най-добре може да се постигне чрез търговските споразумения. Например, митническите сборове, споменах се също така потоците данни. Искам да добавя, че това е една сфера, в която вътрешните разсъждения в комисията са все още в етап на развитие. Борим се срещу дигиталния протекционизъм. Същевременно обаче необходимо е да а, имаме възможност да регламентираме, да регулираме. Комисията, както казах, все още обмисля къде да сложи баланса между всички тези проблеми. Комисията очаква измененията, които ще бъдат внесени от вашата комисия. Благодаря, председателя. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Сега от името на колегата Кофър Клод, координатора, ще кажа няколко думи. Доколкото разбирам, този доклад удовлетворява в общи линии а, докладчиците в сянка с позициите, които са изложени. И тук имаме една европейска специфичност. Ние а, сме по-загрижени за защита на гражданите, но и на промишлеността, разбира се, защото има неща, на, например, шпионаж от приятелски страни. И не отдавна се повдигнаха и други въпроси, като данъчното облагане. Въпросът е комплексен, ще се случи така че Райнхард очаква с вас, да работи с вас в тясно сътрудничество по компромисните изменения. Председателя, благодаря. Крайен срок за внасяне на на измененията 3 е октомври 2017 година, 6 часа след обед. Всъщност това е утре. Утре 6 след обед, скъпи приятели. Гласуване в Итре на 6 ноември. Не днес, нали? Не, утре Това е всичко. Много благодаря за обсъжданията. Госпожа Бениковска ще бъде тук сред нас след 30 секунди, най-много една минута и тогава ще преминем към точка номер 10. Добър вечер, госпожо комисар. Добре дошла в Европейския парламент, в нашата комисия ИТРЕ. Благодаря ви за това, че дойдохте. Време е за структурирания диалог с Европейската комисия. Имаме две предложения от ваша страна. На първо място програмата за търговското или по-скоро промишленото развитие в областта на отбраната. Тук имаме бюджет от 500 милиона. Благодаря ви за тази програма. Докладчик тук е госпожа Гростет. Готови сме да работим по това досие, колкото се може по-бързо, защото искаме да започнем всички програми в началото на 2019 година. Това е много важно. И на второ място, една нова промишлена политика на Европейския съюз. Радваме се, че има една такава нова стратегия. Знаете, че имахме резолюция в парламента, която пък говореше за една амбициозна промишлена стратегия в Европейския съюз. Благодаря ви за тази стратегия за развитието на промишлеността в Европейския съюз. Тази стратегия трябва да бъде разгърната в идните години. Благодаря от името на нашата комисия, от името на парламента за тези важни предложения за Европейския съюз и неговата промишленост. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря за това, че ме поканихте. Този разговор трябваше да бъде посветен само на отбраната, особено в връзка с програмата за промишлено развитие в областта на отбраната. Вие я споменахте, господин председател. Радвам се, че тук е госпожа Гростет, че тук са и докладчиците в Сянка. Радвам се, че има представители на различни комисии, на тези комисии, които ще работят по тази инициатива. Нямаме кой знае колко време. Затова трябва да говорим в подробности по предложението. Благодаря за това, че ме поканихте. Бих искал да се възползвам от възможността и да представя накратко и нашата нова стратегия за промишлената политика, макар че по нея може би ще говорим и малко по-нататък. Тази стратегия беше представена само преди няколко седмици. Ще започна с стратегията за промишлеността, а втората част от моето експозе ще бъде посветена на промишленото развитие в областта на отбраната. Всички знаем, че е необходимо да използваме економическия растеж, за да се подготвим за бъдещето и за да се модернизираме. Това е и причината защо започнахме работа по тази стратегия за промишленост на Европейския съюз. Бихме искали да имаме индустрия, която е възможно най-инновативна, интелигентна и устойчива да е на първо място в Европейския съюз. Нашата индустрия е водеща в световен план и ние би трябвало да овладеем е, тези нови технологични развития, които се появяват. Необходимо е да гарантираме, че европейската промишленост ще бъде водеща във всички аспекти, които споменахте. Трябва да е интелигентна, иновативна и устойчива. Естествено, искаме нашата промишленост да е възможно най-съвременна, да се основава на цифрови технологии. Освен това, индустрията трябва да се възползва от доброто функциониране и мащаба на единния пазар на Европейския съюз. И накрая, естествено, но не на последно място по значение, нашата индустрия трябва да е водеща в рамките на стремежа към една кръгова економика, която да е ниско въглеродна. Ето защо нашата нова стратегия се основава на стратегията за единния пазар, основава се освен това на други секторни стратегии, като стратегията за космоса. Като цяло стратегията стъпва на 6 стълба. Мога да ви дам информация, не знам дали днес ще имаме време за това, но съм готова да разговарям с вас за тази стратегия, защото ние положихме много усилия. Всъщност всички вие в парламента, съвета, държавите членки, представителите на индустрията ни накараха да действаме. И така шест стълба. На първо място единния пазар – тук не става дума само за премахване на пречките, това, което се опитваме да направим. Става дума и за създаването на възможности на единия пазар. На второ място, приспособяване на индустрията към епохата на цифровизация, прегръщане на интелигентните технологии, Цялата верига на стойността е много важна за нас. На трето място преминаването към нисковъглеродна и кръгова економика. На четвърто място инвестиране в индустрията на бъдещето. Тук какво имаме предвид? Повече капиталови вложения от полза за МСП. На пето място подкрепа за индустриалните иновации. Тук, например, подкрепяме приемането на нови овластяващи технологии и накрая търговията и конкуренцията на глобално ниво. Знаете, че е много важно да имаме търговия, която да се основава на правила, трябва да има реципрочност, трябва да има, например, реципрочен достъп до пазарите на обществени поръчки. Това е едно очакване, което е разумно и ние го имаме и съответно говорим за него в този документ. Надявам се, че ще може да разговаряме по тази стратегия, може би не днес, но в близко бъдеще. Надявам се, че ще ни подкрепите в изпълнението на стратегията, защото документа е ясен, логичен, той е свързан с предишните ни инициативи. По отношение на програмата за промишлено развитие в областта на отбраната. Знаете, че на 7 юни започна да действа Европейския фонд за отбрана. Това е изключително важен аспект в нашите усилия. Ние искаме да изградим способностите с цел да откликнем на предизвикателствата за сигурността на Европа. Нещо много важно трябва да подчертая. Трябва да подобрим сътрудничеството в междуотраслов план и между държавите членки. Вече ви дадох информация за тази стратегия. Нека сега да кажа, че тук има два стълба научна дейност и способности. Що се отнася до научната дейност, искам да кажа, че този първи стълб, научната дейност вече действа. Имаме пилотен проект, подготвителни действия, заделени са 90 милиона за 3 години. Започнаха тръжни процедури за два конкретни проекта относно системите, които са безпилотни и така наречената система Войници на бъдещето. В момента обсъждаме работната програма за 2018 година. Бих искала да ви благодаря за подкрепата. Без нея и особено без подкрепата на господин Галер, що се отнася до бюджета, нямаше как да дадем ход на тези подготвителни действия, така че ви благодаря. Естествено, тази част от програмата ще постави основите за така наречената научна програма за отбрана, която ще бъде предложена след една година. Тази програма ще бъде в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Бих искала да се възползвам от тази възможност и да обсъдя втория стълб, наречен стълб способности. Това е нещо изключително важно в рамките на тази европейска програма за отбрана. Това е нещо ново. Наистина, вашата комисия, заедно с комисиите СЕДЕ, комисията по бюджет и комисията ИМКО, всички тези комисии ще обсъждат тази нова страна на нашето предложение. За първи път представяме такава програма, която е насочена към отбраната. Това е един голям пробив и той би могъл да промени много нещата. В рамките на тази стратегия има две взаимно подкрепящи се цели. На първо място да се подкрепи конкурентоспособността на европейската отбранителна индустрия. Ето защо ние избрахме съответното правно основание, член 173, конкурентоспособност на индустрията. А втората цел е да се даде възможност на Европа постепенно да гарантира своята собствена сигурност и независимост. Ще направим това чрез е, промишлена конкурентоспособност. Знаете, това е и основната ни цел. Нека да спомена няколко думи относно цифрите. Цифрите говорят сами за себе си. 80% от обществените поръчки в областта на отбраната се правят на национално ниво. Това води до дублиране, до липса на ефективност. Например, има 178 уражени системи в Европа. Повечето от времето те са оперативно несъвместими. В сравнение в САЩ има 30. Искам да кажа, че има много повече видове хеликоптери в Европа, отколкото правителства, които са готови да ги купят. Имаше коментар извън микрофон. Значи, е, виждате, прекосваме ресурси. Европейския парламент е, уточни, че Разходите за отсъствието на Европа в областта на отбраната възлизат на между 25 и 100 милиарда евро годишно. Ето защо ние предложихме тази програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Финансирането, знаете, 500 милиона за последните две години от настоящата МФР 2019 и 2020 година. Какво искаме? Искаме да се даде тласък на сътрудничеството, като за първи път се използва европейския бюджет, за да се съфинансира развитието на отбранителните способности. Тези способности ще бъдат договорени под формата на приоритети от държавите членки. Тоест държавите членки ще решават какви са техните приоритети. Програмата е насочена само към европейски дружества. Това е изключително важно – Знаете, че желанието ни е да изградим свой собствен капацитет и освен това искаме да запълним така наречената технологична бездна между нас и останалите части на света. Приложното поле трябва да е широко, тук ще се покрие прототипната фаза, но ще се покрият освен това и различните видове проучвания, сертифициране, проектиране и тестване. Основното финансиране ще бъде под формата на безвъзмезна помощ до 20%, що се отнася до прототипите и дори до 100%, що се отнася до други а, действия за развитие. В някои случаи може да има финансиране, например, от 30%. Значи прототипи, способности 20-30%, 100% за други дейности. Държавите членки би трябвало в замяна да поемат ангажимента да се финансират развитието на способностите. Освен това, те трябва съвместно да организират обществени поръчки, що се отнася до а, окончателния продукт и да давят заедно. Искаме да дадем тласък на сътрудничеството, виждате. Естествено, няма да дублираме съществуващата рамка. Ще разчитаме на правомощията, които са ни дадени от съзаконодателите, що се отнася до изпълнението на законодателството. Не трябва да смесваме тази програма с други междуправителствени процедури и съвсем накратко по два конкретни въпроса, които знам, че вече се обсъждат в съвета или в парламента. На първо място винаги съм казвала много ясно. Тази програма не е насочена само към големите държави членки или към големите представители на индустрията. Опитахме се да направим програма, която да е за всички, която да е отворена за бенефициенти от всички държави членки. Искам обаче да бъда пределно ясна. Не трябва да налагаме така нареченото геовръщане или географско връщане. С други думи, равномерното географско разпределение на публични поръчки. Искаме да имаме индустриална ефективност. Ето защо ще насърчаваме участието на МСП от различни държави членки, що се отнася до създаването на консорциуми и що се отнася до веригите на доставки в областта на отбраната. Ние искаме отбранителната индустрия да отвори свои собствени вериги на доставка и тези вериги на доставка трябва да бъдат отворени спрямо трансграничното сътрудничеството, за да има единен пазар. Това трябва да стане чрез сътрудничество и засилено доверие. Търсим проекти, които да бъдат представени от държавите членки. Географския баланс ще зависи от а, проектите, които бъдат предложени за съфинансиране. Много е важно да създадем правила, които да отговарят на нашите нужди. Не можем да облагодетелстваме само големите представители на индустрията или големите държави членки, защото иначе програмата няма да е успешна. На второ място, по отношение на бюджета от 500 милиона, който предлагаме. Няколко думи в тази връзка. Наложи се да разгледаме бюджета, който ни се предлага. Той не е особено голям. В същото време знаехме, че ако искаме да бъдем взети на сериозно и ако искаме да получим една положителна ответна реакция от страна на държавите членки, що се отнася до отбранителното сътрудничество, то би трябвало да заделим средства и не малко. Това всъщност е ключовото за даването на тласък на сътрудничеството в областта на отбраната. От самото начало държавите членки ни подкрепиха в пълна степен и това, вижда се, това наше предложение е много интересно за тях. Какво направихме? Действахме предпазливо, преразпределихме средства по съществуващи бюджетни редове, предвидихме и нови средства. Искам да подчертая, че нито един от съществуващите проекти не се забавя и освен това няма да се окаже негативно въздействие върху бъдещото изпълнение на различните програми. Много време и усилия ни костваше всичко това, но съм убедена, че ще успеем да изпълним това, което сме предначертали. Налага се да намерим едно прагматично решение, за да можем да използваме последните две години от МФР, 2019 и 2020, като някакъв вид тестов период за бъдещето. Трябва да не забравяме, че както по отношение на подготвителните действия за научна дейност, така и по отношение на програмата за развитие в областта на индустрията, става дума за пилотни проекти. Те ще ни помогнат да определим дали управлението, дали правилата, дали условията са правилните и ще търсим подкрепа от вас в това отношение. Трябва да уточним всичко това преди следващата годишна финансова рамка. Освен това, тези програми ще бъдат тест за капацитета на европейските институционални структури. Имам предвид капацитета да се обсъжда, договаря и да се надяваме да се постигат споразумения за а, програма, свързана с отбраната. Затова не можем да позволим провал. Това е нещо невиждано. Тази стратегия е нещо невиждано. До сега от страна на комисията знам естествено, че много ще зависи от вас, с законодателите. Надявам се и вярвам, че мога да разчитам на вашата подкрепа. Не само на колегите от тази комисия, но и от страна на парламента като цяло. А ако искаме програмата да заработи през 2019 година, както вече беше подчертано, трябва да действаме много бързо. Ето защо позволете ми да благодаря на докладчика госпожа Гростет за това, че предложи изключително амбициозни срокове за действие. Имаме нужда от нещо подобно, тъй като по време на естонското председателство съвета постига много бърз напредък и е възможно да се стигне до общ подход в съвета още през ноември, след около месец. Ето ето защо трябва да се наблегне и на сътрудничеството с Европейския парламент. Може да разчитате на пълната ми подкрепа. Ще се опитвам да отговарям на всички ваши въпроси. Остава ми само да кажа, че разчитам наистина на вашата подкрепа за двете стратегии. Стратегията за отбраната и стратегията за индустрията. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за тази информация, която ни дадохте и за последните предложения. Много конкретни са те. Опитвате се да дадете тласък на нашето развитие. И така, имаме тук в залата докладчици, докладчици в сянка имаме и представители на подкомисията по сигурност и отбрана, известна като СЕДЕ. Благодаря за това, че дойдохте. Искам да напомня на всички колеги от ИТРЕ, че идеята на този проект, а той е много важен за промишлената политика на Европейския съюз, инициатор на, на подхода на идеята беше Комисията по сигурност и отбрана. Благодаря ви, колеги. Това трябва да се подчертае. Естествено, по силата на приложение номер 6, промишлената политика е наш прерогатив, затова разговаряме в рамките на комисията ИТРЕ. Винаги сте добре дошли, обаче. Винаги може да идвате, а днес даже това е належащо. Благодаря ви за това, че сте тук. Ще започнем с госпожа докладчика. След това ще дадем думата на представителя на комисията СЕДЕ. Колегата е тук и изготвя становище по силата на правило 54. Много важно становище. Става дума за правило 54. Почетавам Нека да започнем сега. Госпожа Гростет. Euh, euh, Благодаря, господин председател. Благодаря много на госпожа э, Бенковска за това, че присъства тук э, и ясно показва своя ангажимент към европейската промишлена политика. Ще се занимая по-конкретно с э, европейската промишлена политика в областта на отбраната. Знаем много добре, че залозите са огромни. Знаем какъв е международният контекст. Колегите от СЕДЕ го знаят още по-добре. Борбата срещу тероризма, нестабилността на много страни в света и също така, и тук се връщам към промишлеността, международната конкуренция, цифровата революция, която води до нови заплахи а, и до нови възможности. Така, изправени сме пред промишлена програма, която е особено интересна. Трябва да имаме предвид а, сложността на ситуацията и факта, че Европейският съюз а, трябва да играе ролята на вектор на стабилност в света. Развитията в областта са много важни за всички граждани. В областта на отбраната има взаимодействие с цивилната област в много области. Затова трябва като цяло промишлеността ни да е динамична, конкурентно способна и в областта на отбраната способността има допълнителни измерения, а именно ефективността на провежданите програми и специалните изисквания, които отличават нашите предприятия от други. Сътрудничеството е ценно, но то често струва скъпо и понякога някои програми могат да станат доста сложни. Затова предложението да има действителна подкрепа програма в областта на промишлеността е отлична. Повдигнахте множество проблеми, госпожо комисар. Вярно е, че ако говорим за промишлена политика в областта на въоръжението, е, тъй като става дума за отбрана, въпросът е особено сложен, тъй като са засегнати компетенциите на държавите членки. Е, компетенции, които са суверенни. И има множество въпроси, по които а, е, трябва да се говори, да не са включени в доклада. Основен важен въпрос е какъв ще е бюджетът за 2018-2020 година 500 милиона евро. След това следващата бюджетна рамка 10 милиарда евро. Това са сериозни бюджети. Европейският парламент и гражданите на Европа не биха разбрали, ако тези средства не бъдат насочени директно към европейски предприятия. Това е лесно да се каже, но не е толкова лесно на практика някои от европейските фирми извличат ползи от е, договори за партньорство с трети страни. И би било крайно необходимо да се намери правилната формулировка на текста, за да може европейските предприятия действително да могат да извлекат ползи. Говорите за 50% акции. Е, това е едно правило, но в него има известна негъвкавост. Същевременно е необходимо да има такова правило, но ще е необходимо да се адаптират нещата, за да може да имаме някаква гаранция, че тези европейски финанси ще се разходват по такъв начин, че това да не попречи на функционирането на някои предприятия. Друг важен въпрос са малките и средни предприятия, които трябва да могат да се радват на ползите на тези програми. И е много важно всяка една държава членка да може да участва. Е, и нейните малки и средни предприятия също. Госпожо комисар, за мен е особено важно по тази тема да останем гъвкави, да не бъдем прекомерно, прекомерно предписателни, защото има предприятия, работещи в областта на въоръжаването, на, на, на въоръженото производство, които не трябва да бъдат изключени. Затова трябва да имаме предвид а, а, това при формулирането и да останем гъвкави. Благодаря колегата Пашко от комисията СЕДЕ, под комисията СЕДЕ. Благодаря много. Благодаря, че ни поканихте на това важно заседание. Ще повдигна пет неща. Първо, Трябва да се промени менталитетът. Отбраната до сега е провеждана на национално равнище и промишлеността в тази област е била национална. И промишлеността е зависела от заповедите и, и поръчките на националните правителства. Сега трябва да излезем от този начин на действие но не трябва да се подценява подценяват пречките, които могат да дойдат именно от този менталитет. Вторият ми коментар. В проучването, свързано с предложението, има добри примери за ситуации, в които има технически спецификации за, две, за два е, основни е, предмета на поръчката и е, след това 22 допълнителни отделни спецификации от, очевидно от различните участници. На, на трето място няма как да, да няма европейски части, които да са включени в крайния проект, продукт. И докато промишлеността тук не стане способна да ги произвежда, ще трябва да работим в тези условия. И трябва да можем да допуснем това, за да имаме функциониращи проекти. Т.е. да се включат някои не европейски елементи – е, ако в момента те не се провеждат в Европа, произвеждат в Европа. На четвърто място. Е, обикновено, когато страни купуват оръжие от Съединените щати, те го правят не само заради продукта, а и заради политическите граници, идвайки с тези оръжия, идващи с тях. И мисля, че Европейският съюз трябва да вземе предвид този елемент когато се каже, добре, ето тук има един добър европейски продукт, а, обаче кой ще дойде да ми а, а, даде подкреп, подкрепа, ако имам нужда? А, и ние какво ще отговорим? Ами всички 27 държави членки. Това на практика означава никой. Затова трябва да подобрим тези отношения на взаимна подкрепа политически план, ако искаме европейските продукти да станат по-привлекателни. И още нещо, което беше вече споменато, всички трябва да бъдат мотивирани да участват. Това не трябва да бъде още един начин големите фирми да продават на трети страни продуктите си. Това виждам, че се разбира много добре че съответните разпоредби вече са предвидени. Благодаря. Благодаря ви много, колега. Е, позицията на е, подкомисията СЕДА е изключително важна за нас. Става дума за споделени отговорности. Докладчик Сянка от ИТРЕ е колегата Похи. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, Уважаеми колеги, госпожо комисар, за мен тази програма е от основно значение за развитието на европейски производствени мощности в областта на отбраната. Е, все още не разполагаме с достатъчно големи такива мощности. Има съгласие, че Европа трябва да засили своята сигурност. За това е необходима политическа воля и адекватно финансиране. За мен тази програма е важна за подобряването на способностите за отбрана на Европейския съюз. Трябва да се подобри сътрудничеството в тази област и смятам, че по време на дискусията в последният ти вариант ще е, се занимаем е, с тези въпроси. Радвам се, че госпожа комисарят поставя специално ударение върху малките и средни предприятия и тяхното приобщаване. Те трябва да бъдат включени трябва да се говори и за бюджетния период, за да може програмата да почне да води до резултати, тя трябва да бъде стартирана през 2019 година. Важно е да се предприемат си специални стъпки за засилването на автономността на европейската отбрана. Многократно Европейският парламент е повтарял, че е готов да подкрепи съответните правни норми. Това е свързано и с конкретни бюджетни редове. И темата винаги е доста деликатна, тъй като има проекти, чието, чието финансиране може да бъде орязано. За в бъдеще подобни проекти могат да включват отделни вноски от държавите членки. Работата по изграждането на съвместна способност за отбрана също е много важна, за да може европейските граждани да имат по-голямо доверие в ефективността на европейската отбрана. Имам три въпроса. Първият е сравнително провокативен. В проекто текста не става напълно ясно до каква степен Европейската комисия си е дала сметка, че Европейският парламент отхвърли искането финанси, заложени в Хоризонт 2020 година, да бъдат пренасочени към отбраната няма реакции по тази тема. След това, през 2019 година, ако тогава започнем, стартираме програмата, в самото и начало Великобритания все още ще е държава, членка на Европейския съюз. И можем да очакваме някои британски фирми също да участват. А британската оръжейна индустрия е доста добре развита. И ще вземе ли предвид на е, комисията факта, че тази държава членка няма да е държава членка през по-голямата част от а, е, функционирането на програмата? А, е, въпрос номер 3. А, имате ли някаква реакция от държавите членки за евентуалните предложения за увеличение на тяхното на тяхната вноска. Благодаря. Това беше изявление от името на групата на социалистите и демократите. Сега господин Краснодемски екаре. Заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Смятам, че всички ние подкрепяме усилията на Европейската комисия в областта на отбраната. И програмата, която предлагате, ще допринесе за това. Вие обаче казахте нещо особено важно, госпожо комисар, и то беше цитирано и от колегите, а именно, че програмата трябва да бъде приобщаваща. По-настоящем, част от формулировките в текста, който надяваме се ще бъде изменен, включително и благодарение на нашата дейност тук в Европейския парламент. Но по-настоящем имаме някои безпокойства за това до каква степен тази програма ще включва всички. Дали няма да се сблъсква тя с подобни е, затруднения, с които се сблъскваше Хоризонт 2020 година. А именно най-активните организации в областта на научните изследвания в Европа привлякоха към себе си 80% от целия бюджет. Няма ли да се окаже твърде централизирана и концентрирана тази програма? А, няма ли всъщност да, да отиде тя за европейските наднационални фирми? Има някои заявления в текста, да кажем, да е, участват поне три фирми в отделните проекти. Но може би тук трябва да добавим още един елемент, а именно критерии за географското разнообразие. Или може би да вземем предвид включването на научни институции или университети в списъка на организациите, които имат право да участват в проектите. Говорим за малки и средни предприятия, но може би не е добре да говорим е, отделно за средните предприятия. След това структурната, структурното сътрудничество с ПЕСКО. Казва се, че ресурсите ще допринесат за по-добро финансиране на проекти, които ще се прилагат в рамките на постоянното сътрудничество. Същевременно, добре знаем, че правилата за сътрудничеството в тази област още не са установени. Т.е. не се знае още кои държави членки ще участват в програмата и смятам, че трябва да се разделят тези две инициативи една от друга. Благодаря. Е, следващият оратор ще говори от името на господин Рике е, от АЛДЕ. Има шум в микрофона и преводачите не могат да чуят достатъчно добре оратора. Поздравяваме комисията е, за навременното предложение за регламент за, за Европейски фонд за отбрана това предложение има за цел да се засили европейското сътрудничество и интеграция. Трябва да се подчертаят неговите цели, а именно да се оптимизира развитието на научната дейност и областта на отбраната 500 милиона евро до края на многогодишната финансова рамка за научно-развойна дейност, поне сътрудничество на организации от поне две страни, хармонизация на политиките и, евро... и развитие на европейския военно-промишлен комплекс, така че той да стане конкурентно способен в световен план. Добри неща могат да проистекат от лошите неща, въпреки че се придвижваме напред в областта на отбраната. Брекзит ще промени някои елементи. Това е първата стъпка в това Европа да може да развие координирани програми и европейско лидерство, за да може да има иновации и да се запази технологичното предимство. Също така ще има прехвърляне на положителния економически ефект върху по-широката економика. Е, трябва да се вземат предвид и позициите на американските фирми в е, тези области, включително и телекомите и цифровата област. Необходимо е да имаме списък на типове приоритетни проекти, които се подкрепят единодушно от всички държави членки. Господин Рике има два въпроса. Що се отнесе до финансирането? Що е от 45 милиона евро се вземат от бюджетен ред, който преводачите не успяха да чуят? Смятате ли, че това е проект? Втори въпрос как ще се комбинира управлението в, с участието на държавите членки и на, на комисията едновременно. Благодаря много. Следващият оратор, господин Кофер, докладчик Сянка от името на Зелените. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Наистина е новост това, пред което сме изправени сега и докато съм съгласен с мотивацията, ако я разбирам правилно. Комисията иска да даде стимули на сътрудничеството, но същевременно не съм съгласен с подхода избран от комисията – ние обез, обсъждахме стратегиите на по-добро изразходване на средства в продължение на много години, без да го без да ги прилагаме. Ние дори не прилагаме директивата на обществените поръчки, която е в сила поне от 8 години. И сега ни се казва, че като вземем пари от европейския бюджет и ги, и, и ги споделяме с държавите членки, ще получим а, пробив. Когато беше създаден бюджет, а, историята беше същата, но не се получи. Пробив ще се получи е, едва тогава, когато държавите членки се убедят, че трябва да, си, да сътрудничат, а, а не да сътрудничат в степен, до степента, до която ние финансираме или се финансираме. 250 милиона за година или за две години няма да промени нещата. И ако погледна някои от специфичните елементи, имам допълнителни съмнения. Един проект, който отговаря на всички критерии, които са изброени, би бил толкова отличен проект, така че едва ли ще му бъдат необходими допълнителни европейски средства, за да може да се прилага. Конкурентоспособността е просто оправдание. Съжалявам, всички го знаем. Използва се, защото се предполага, че то дава правна основа на предложението на комисията, а не защото на нас са ни необходими европейски средства, за да насърчаваме конкурентоспособност. От една страна ние продаваме повече оръжие на света, отколкото трябва, но а, а, от друга страна, ако намалим разходите, тогава ще се увеличи конкурентоспособността. И ако искаме конкурентоспособност, изразходването на повече средства не е пътя, по който може да постигнем целта си. Аз мисля също така, че е много негативно предложение, че парите трябва да бъдат взети от механизма за свързване на Европа. Ако сме сигурни за економическото и промишленото бъдеще на Европа, не можем да подкрепяме сектора на отбраната, като вземаме пари от механизма за свързаност на Европа или спътниковата навигация, която е предпоставка за доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Защо да взимаме пари от единия чоп и да ги слагаме в другия? Мисля, че ние трябва да предприемем друг подход и да работим, да си сътрудничим, да работим заедно но да се хвърлят пари за лобито за отбраната не е пътя. Председателя, благодаря. Следващия докладчик в Сянка от името а, на ГУЕ, господин Неоклис и Геоклеотлис. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да кажа, госпожо Комисар, добре дошли в нашата комисия. Вие ни представихте промишлената политика и след това новата програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Според мен тук се премахва всяко усилие да се подкрепя промишлеността. Ние сме против това, не само като процедура, защото тази програма в сферата на отбраната дава процедури за милитаризация. Вие давате предпоставки за засилване на сектора на отбраната и предлагате създаването на постоянни военни структури за Европейския фонд за отбраната, за един е, бюджет от 5,5 милиарда годишна за военна техника, за засилване, на отбранителната промишленост и за насърчаване на отбраната. Всичко това върви в обратната посока на истинските потребности на нашата економика, на обществата в Европа днес. Много от тези фондове вече са взети от конкретни програми за развитие. Изказалите се преди мен също споменаха това. Тъй като има такъв фонд, защо да не се използва максимално, за да се насърчи реиндустриализацията в Европейския съюз, за да може наистина да има социално развитие, особено в южните региони които са засегнати от економическата криза. Защо да не се използват тези средства, за да се постигне една всеобхватна стратегия за промишлеността на основата на иновациите и технологиите и развитието, както казахте вие, като се постига създаване на нови работни места, ново развитие в полза на обществото, а не военна промишленост и научни изследвания, от които се възползват главно многонационалните компании. За отбранителната промишленост това няма да бъде от полза на Европейския съюз, ще има катастрофален ефект за гражданите. Това, от което се нуждаят гражданите днес, те се нуждаят от политики за развитие, които да подкрепят малките и средни предприятия, да се борят сред срещу бедността. Ние нямаме нужда от такива фондове, защото те засилват интервенционната политика в много сфери. От Европейския съюз очакваме да приеме инициативи за демилитаризация, за реиндустриализация на Европейския съюз и за обслужване на потребностите на обществото, а не на военната промишленост. Благодаря, председателя, благодаря за бележките. С това изчерпваме списъка на докладчиците в сянка и политическите представителите на политическите групи. Господин Салини, сега има думата. Искам да ви помоля да не говорите повече от две минути, защото списък е доста дълъг. Благодаря. Благодаря. Само няколко бързи е, коментари. Първо, за структурата на приоритетите за тази програма. Основните пунктове вече бяха откроени от госпожа Гростет по член 7. Предложението говори за собственост от 50%. Мисля, че трябва да съсредоточим вниманието си върху приоритетите в програмата от една страна това е един стрикно политически документ. Отбранителната промишленост е свързана с политиката в сферата на отбраната, така че първото нещо, което е важно е да имаме солидна политика в сферата на отбраната. След това вече има чисто промишлената страна и 50% собственост е едно твърдо условие, съгласен съм с госпожа Гростет, и модела на Съединените щати би бил уместен ноу-хау в Европа, е, е, въздействието е в Европа, централния фокус е в Европа, но не би трябвало да бъдем е, твърде негъвкави е, по отношение на собствеността. Малките и средни предприятия, съвсем набързо ще го кажа, те са близко до сърцето ни, но какво разбираме под малки и средни предприятия? В този случай е много важно да се обясни това. Различните държави имат различни дефиниции на малки и средни предприятия. Не би трябвало да насърчаваме хората да заобикалят тези проблеми. Председателят, благодаря. Колегата Мартен има думата. Благодаря. Аз ще а, се изкажа, може би, за две, малко повече от две минути, но се надявам, че ще проявите широта. Аз а, искам да кажа. А, за е, стратегията на европейско равнище. Моето изказване се състои от е, две части. О, е, предизвикателствата извън Европа и вътре в Европа. И как може да се създаде една е, промишлена политика на европейско равнище, и да има политическа воля за тази политика, европейската политика в Европейския съюз и в държавите членки, които поемат своята отговорност, се свързват с промишлености, които понякога са национализирани. Има два фактора. Системата на фин на, на големи предприятия в нашата държава. Но а, не можем да кажем, че а, политиката на придобиване е, е международна политика и какво трябва да се прави, за да се борим срещу мастодонтите от Китай, Индия и Съединените щати. Ние имаме различни портфейли и всички ние сме твърде ограничени. И а, това е императивно, за да може да съществуваме на световния пазар. Но ние би трябвало да а, си сътрудничим. И следователно на европейско равнище ни е необходима индустриална политика, която да редефинира а, принципите на конкурентоспособността. Вие казахте, че сте готов да говорите по-малко от две, години, казва, две минути, казва председателя. Може би, ако има накрая ма, още малко свободно време, ще се върна към вас. Или искате да говорите повече, ще видим. Ако ни остане време, ще ви дадем малко повече. Добре, 30 секунди, защото всеки път а, имам чувството, че ми се ядосвайте. Искам само да кажа, че трябва да се повтори. Европейския съюз трябва да вземе като отправна точка световния пазар. Вижте какво става в ЖП сектора в Китай и други сектори, когато говорим за отговорностите на държавите. френския президент говори за дана въглерод на границите на Европа. Искам да попитам. Всъщност ние говорим за други неща, казва председателя. Готови са държавите членки да ви следват. Колегата Галер е следващия оратор от подкомисията седе. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за отличната лекция, която представихте и вие, и господин Катайнен, и госпожа Катай, и госпожа Могерини, които доказват политическата визия, която имате в сферата на европейската отбрана. Аз мисля, че тук в парламента ние ще поемем своята отговорност в тези сфери. Колеги, отлична идея беше от страна на комисията да се добави една програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Това беше направено по молба на парламента, за да може да се види повече сътрудничество в областта на отбраната от държавите членки. И това ще гарантира финансова под, подкрепа за развитие в сферата на отбраната. Необходимо е ново отбранително сътрудничество. Например, нашите нашите военни се нуждаят от европейски пряко наблюдение. Имаме колеги, които успорват европейската компетентност в сферата на отбраната, подкрет подкрепям вашия подход да използвате член 173 като подкрепа. Но какво смятате, госпожо комисар, какво ще добавите като, а, като допълнителност, допълнение към член 2.4 от Договор за, фина, за функционирането на Европейския съюз? Ако прочетете а, компетенциите на Европейския съюз в ОПСО и е, прогресивното оформяне и също така член 2.5 5 за координирането и допълването на действията на държавите членки. Естествено, комисията има компетентността а, и би трябвало да се добавя 2.4 и 2.5 към член 173. Госпожа Тоя, заместник председател, има думата. Микрофон, моля. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря само за промишлената политика, защото колегите споменаха други елементи. Съвсем накратко, благодаря на госпожа комисара. Най-сетне промишлената политика стана един от приоритетите, с които се занимава комисията. Струва ми се, че до този момент ние бяхме изправени с една промишлена политика, която а, беше в центъра, а сега трябва да се разпростре в повече сфери. Мисля също така на второ място, че европейската промишленост днес има различни шампиони, на които трябва да помогнем, а не да ги блокираме е, имаше време, когато конкуренцията беше вътрешна. Има също така и армия малки и средни предприятия и допълнителната стойност е, ще се изрази като международна допълнителна добавена стойност. В някои страни а, малките и средни предприятия са основната тъкън, а, от която е изградена промишлеността. И ние можем да им помогнем да, да въведат нововъведения, да има териториални сектор на верига, която да работи, които да работят в сътрудничество. Промишлеността да работи в тясно сътрудничество с технологичните служби, те да бъдат реинтегрирани и ние би трябвало да насърчаваме тази реинтеграция, като подчертаем също така и обучението. Има редица а, предприятия, които са установили форми на обучение. А, които работят и това трябва да влезе в нашата а, политика в сферата на отбраната. И накрая искам да кажа, че ние очакваме плана за действие с, с много ясни цели. Следващия оратор също е представител на комисията СЕДА, господин Лидс. Благодаря, господин председател. Аз съм от Европейското социал-демократ демократично движение и следователно от гледна точка на целите ние задаваме рамката. Виждам нещата малко по-различно от начина по който те бяха представени. Голямото предизвикателство според нас е, че европейски бюджет се изразходва и държавите членки могат да задават а, износа си на национално равнище и а, а, споделям необходимостта от европейски европейски експорт. Естествено, трябва да има съвместно решение от страна на Европейския парламент по тези въпроси. Беше казано също така, че се слагат пари на масата, но това, което не виждаме, е конверсията. Ако вземем, например, вашата работа и а, а, конвертирате в предприятията, които би трябвало да бъдат, а, в които би трябвало да се направят съкръщения от 15, да кажем, на два танка. Има политически аргументи за тази политика. Ако погледнете от политическа гледна точка, вече вървите по посоката на конверсията и държавите членки при липсата на съвместно вземане на решение от страна на парламента и аз не виждам защо политиците би трябвало да а, а, вземат това решение, ако могат да взимат сами решение. Следващия оратор е господин Гайер. Благодаря, господин председател. Аз мога да продължа там, където свърши колегата. Не знам какво мога да кажа, след като чух предложението на комисията, когато изслушах дебата, в който взеха участие много комисии. Изглежда има много неща, които се обещават с много ограничен бюджет – но хората някакси така доста леко говорят по тези въпроси. Вече е болезнено намирането на половин милиард. Господин Кофер съвсем правилно спомена, че ще има съпротива в Комисията по бюджет по въпросите за финансирането. И още нещо, което наистина ме изненадва, е начина по който се решават бъдещите финансови въпроси след е, Брексит. Никой в комисията не е казал, че това е, е бюджет, който много, от който много лесно можем да вземем 100-200 е, милиона, защото селско-стопанската политика ще бъде толкова скъпа в бъдещето, защото ще се изправим с, с, е, пред ситуацията, в която ще трябва да съкръщаваме бюджета и ако можем ние да вземем пари от нашия бюджет, аз чух госпожа комисар да казва, че очакванията на държавите членки са такива, че ние ще имаме значителни суми в нашата економика. И а, когато се стигне до изразходването на тези суми, това вече няма да бъде на дневен ред. И аз не виждам как ще можем да имаме по-амбициозни цели, без да имаме бюджет. И този въпрос за междуправителствено управление на средствата между държавите членки и парламента при съвместното вземане на решение, това на фона на изказванията на колегите за а, а, отбранителната промишлена. Госпожа Лесинг от комисията 7. Благодаря. Взимам повод от току-що казаното от двамата оратори. Гражданите трябва да бъдат осведомени публично за колко милиарда говорим, откъде ще дойдат тези пари. И съответно колко по-малко пари ще има за други неща в бъдеще. Всъщност това малко в страни от основната ми теза. Не знам какво да кажа, защото ставаме свидетели на едно преместване в дясно. Има една поговорка, която казва, че ако нещо не може да се направи както трябва, по-добре е да не се захващаме. Говори се за войници на бъдещето, говори се за много други нови неща – комисията ИТРЕ се намесва и казва, че не може да се използва член 142 от договорите. През 2016 година имаше подобна конфликтна ситуация. Нека да цитирам сега какво се казва тук. Гледайки общностното законодателство, виждаме, че тук има два компонента – и ако определим, че един от тях има примат, то правния акт трябва да се основава само на едно правно основание и то би трябвало да покрие основния компонент, който има примат. Значи, господин Макалистър, госпожа Фотига, са приели тази оценка и казват, че Афет би трябвало да има първостепенни правомощия. Тук. За какво в крайна сметка говорим? Като си има предвид решението на Европейския съд, Това е дело 262 от 2016 година. Чудя се дали не може да ни дадете някаква оценка в тази връзка. Благодаря. И сега господин Кохличек, който е заместник председател. Благодаря, господин председател. Чух известни глупости. Беше казано, че като се укрепи отбранителната индустрия, можем да се защитим от тероризъм. Това са глупости. Забравете ги. Освен това, 175 различни оръжени системи съществуват в Европейския съюз. За да ги обединим, нямаме нужда от специална правна рамка. Имаме нужда от разговори между производителите – освен това, говори се за подкрепа на малките и средни предприятия. Това е нелепо. Големи предприятия работят в оръжената индустрия на Европа. Ако искате да помогнете на индустрията, не вземайте ресурси от системите за сателитна навигация или от механизма за свързване на Европа. Парите трябва да си останат точно там – а вие потърсете средства някъде другаде. Ако вземете от тези програми, които току-що споменах, в крайна сметка ще унищожите работни места и ще отнемете от средствата на индустрията, на инженерната индустрия. И накрая, тъй като искате да направите нещо сериозно за индустрията, направете програма за нови материали, независимо дали са на основа метали или не. И нова програма за електроника, защото нашата индустрия в момента зависи само от вносни суровини и материали, откъде ги внасяме, от САЩ, Индия, Китай и откъде ли още не. И съответно тези предприятия от тези, предприятия от тези държави оказват своето въздействие. В САЩ имат голям опит в това отношение. Благодаря, госпожа Ернст. Благодаря. Мисля, че онова, което се обсъжда тук, е нещо, което мога да подкрепя говорите доста лежерно за неща, които само преди няколко години бяха немислими. Отбранителната индустрия не включва в себе си само а, самата отбрана. Вие предвиждате финансова помощ за военно-промишления комплекс в Европа. За тази цел ще вземете пари от гражданската защита, от всякакви други проекти, включително научни такива. Нищо не казахте по този въпрос и това много ме притеснява. Нищо не казахте и за Брексит. Какво ще стане? Какво ще е въздействието? Знаем, че ще загубим страшно много пари. Как ще ги компенсирате? На следващо място. Възнамерявате да намалите средствата за кохезионната политика или пък за селскостопанската политика или пък за околната среда. Откъде точно ще вземете парите? По никакъв начин не отговорихте на Европа, не отговорихте на въпроса как точно ще се оправдае тази политика, откъде ще вземете основания за нея. В Южна Европа в продължение на много години се провежда една деиндустриализация с подкрепа на комисията, а ние имаме нужда от инвестиции, за да се подобри живота на хората, имаме нужда от социално-економическа промяна в тези райони, имаме нужда от защита на околната среда, да не говорим за социалния стълб. Така че направо съм шокирана. Как може толкова лежерно и безотговорно да говорите и на всичкото отгоре демонстрирате липса на компетентност. Вие го показахте в своето експозе. Така приключваме с списъка с ораторите, казва председателя. Сега бихме искали да се обърнем към госпожа комисаря с молба да отговори на въпросите. Тя естествено може да направи и допълнителни бележки. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря ви за всички бележки, идеи, въпроси. Ще се опитам да отговоря като комбинирам въпросите. Надявам се, че ще мога да отговоря на почти всички въпроси. Днес няма да мога да говоря по темата следващата многогодишна финансова рамка, тъй като отново казвам, става дума за един тестов период който да бъде прехвърлен евентуално към следващата МФР. Говорим за 500 милиона. Много от вас говориха за милиарди. Не, сега говорим за 500 милиона за две години, 2019 и 2020 година. Сега ще се опитам да отговоря на повечето от вашите въпроси. Първо, както каза госпожа Гростет, изправо, до сега всичко това беше въпрос на национален суверенитет. През последните три години забелязах, че в съвета има сериозен напредък. Сега всички държави членки, всички 28 държави членки, включително Великобритания, са зад тази програма. Дори министъра на отбраната на Великобритания всеки път, когато участвам на заседанието на министрите на отбраната на Европейския съюз, казва, че подкрепя програмата. Така че всички са на наша страна. Естествено, дългосрочната ни цел е стратегическата автономия. Ответната реакция на външни и вътрешни заплахи. Когато разговаряхме с индустрията, с държавите членки, открихме, че е необходимо да започнем от конкурентоспособността на европейската индустрия. Естествено, както каза и господин Бюти Хофер, ще има опити, тестове да се засили сътрудничеството. За първи път обаче сега имаме пълна подкрепа за идеята – Ние искахме за първи път да се заделят средства. Това не са чак толкова много пари. За какво говоря? Пари за тестване. Трябва да се подчертая, че не става дума за чак толкова много пари. И така отговарям на вашите въпроси, свързани с бюджета. Това не са чак толкова много пари, но те ще ни дадат много нови възможности. И искам да кажа, че след много разговори, които проведох, съм уверена, че тези 20 или 30% от средствата ще окажат огромно въздействие върху отрасъла и ще се стигне до нещо ново, до пробив. Искам да ви кажа, че поне три компании бяха заявени вече от страна на държавите членки, че ще участват в рамките на приоритетите определени от държавите членки. Проектите ще бъдат избрани чрез квалифицирано мнозинство от държавите членки. Да се надяваме, че участието на по-малките държави членки също ще бъде гарантирано. Аз се опитвам, поне на този етап, да съм прагматик. Естествено, предстоят нелеки избори – тъй като това се обославя от самия бюджет. Искам да кажа обаче, че съм уверена, че предложените средства няма да засегнат изпълнението на програмите. Господин Хофер спомена програми, за които аз отговарям. Галилео и Коперник. Смятате ли, че аз ще работя в ущърп на собствените си програми? Естествено, че не. Е, има малки маржове. Има 4-5 места, от които се опитваме да съберем средства. Когато разговарях с колегите комисари, обсъдих този въпрос. Ние много добре знаем, че положението с бюджета не е леко, че нямаме кой знае какво пространство за маневриране – ще разговаряме по бюджетната рамка и аз се надявам, че ще имаме компромис с парламента, защото аз лично съм убедена, че си заслужава. Економическото въздействие ще е огромно. Ако помогнем на отбранителната индустрия, ще създадем много нови работни места. В тази индустрия вече има милиони работни места, има голяма верига на стоеността, стига се до МСП, до малките и средните предприятия. За това става дума. Ние предлагаме да се ограничи финансирането само за европейски дружества. За тази цел искаме да използваме два критерия. Критерията на местоположение, който е същия и за подготвителните действия, а именно изискването, инфраструктурата, ресурсите да са разположени в Европейския съюз и на второ място ефективен контрол собственост минимум 50%. Знам, че когато се говори за този критерий за собствеността, се чуват много критики и е трудно да се изпълни този критерий. И ето защо тук се обръщам с молба към вас. Вие дайте своя принос. Аз не казвам, че разполагам с кристална топка и с решенията на всеки един проблем. Ние имаме нужда обаче от това да гарантираме участието на по-малките държави членки и на МСП. Аз е, не съм е, голям е, поддръжник на така нареченото геовръщане, тъй като тази програма би трябвало да покрие всички държави членки. Трябва да има равномерно географско разпределение. Вие споменахте някои конкретни държави. Аз бих споменала някои средно големи компании от Средна Европа. Те работят в този отрасъл. Това не са големи дружества, те са с среден размер. Тази програма трябва да е от полза за всички държави членки. Те трябва да проявят интерес. Същото въжи и за дружествата. Те също трябва да проявяват интерес. Аз ще започна да обикалям Европа и ще се срещам с дружества, с техни представители, с представители на държавите членки и искам да ви уверя, че ще разговарям с всички, които имат военно-промишлен комплекс. Идеята ми ще бъде да дам информация и да гарантирам, че ще има ще, им, ще е на лице цялата необходима информация. Искаме да има достъп за всички, дори за тези, които в миналото не са имали подобен достъп. По отношение на компаниите, които не са от Европейския съюз. Мисля, че тук имаше два въпроса. Както вече казах, Програмата е отворена за предприятия, които са в Европейския съюз. По-настоящем дружества базирани в Великобритания могат да участват. Всичко останало обаче зависи от преговорите и от Мишел Бърние и неговата стратегия. Не мога да кажа нищо повече в тази връзка. Е, До сега винаги съм чувала британския министр да одобрява е, програмата, да я хвали даже за първи път от 60 години на сам Великобритания за военно сътрудничество. По отношение на Хоризонт 2020, в основното комюнике, което придружава програмата, ясно казваме, че бъдещата програма за научна дейност в областта на отбраната трябва да бъде ясно разграничена от деветата рамкова програма. Особено, що се отнася до бюджет, до правила, е, до процедура. Надявам се, че така ще откликнем и на това, което сте казвали вие в парламента по отношение на така нареченото ПЕСКО. въпроса на господин Краснодемски. Нашата програма е отделна. Има обаче много искания от страна на държавите членки да се хвърли мост между двете. Ние не искахме да се случва нещо подобно. В някои проекти, ограничение на брой, по ПЕСКО може да се даде помощ и по силата на нашата програма – не говорим за голям брой проекти. Става дума за технологични проекти. Основно казвам, отново казвам, ще се допитаме до държавите членки. Знаете, искаме съфинансирането да достигне 30%. Не знаем какви точно проекти по ПЕСКО ще бъдат предложени. Няма да се намесвам по никакъв начин. ПЕСКО се създава в момента, тя е в процес на създаване и даже полския министр на отбраната много пъти каза, че трябва да се хвърли мост между двете. Така че това е наше предложение. На следващо място. Ah, Правните основания а, исках а, да ги оставя за накрая. Искам да кажа, че разбирам вашата позиция и я споделям. Ние анализираме нещата изключително подробно, що се отнася до правната страна на въпроса. Разгледахме различни правни варианти. По-настоящем сме много уверени, че правното основание, което имаме в момента, член 173 е, е точното. Разбирам, че имате виждания в това отношение. Двата члена 2.4 и 2.5 според нас тези членове не могат да представляват правно основание, не могат да бъдат използвани като такива. Дори да има връзка между тях и член 173. След един много подробен юридически анализ, решихме да изберем този член. Има коментар извън микрофон на господин Галер. Не мога да ви дам обещание сега, казва комисаря, но ще проверя. По МСП вече говорих. Юридическия анализ. Последни две неща от моя страна. Необходимо е в сектора да има сътрудничество – до сега е имало няколко опита в това отношение, сега обаче е дошло времето за нещо подобно. Времената са много специфични, опитваме се да действаме с ограничени средства. Както вече ви казах, преди три години, когато започна мандата, не вярвах Наистина не вярвах, че ще има такъв напредък в рамките на 18 месеца. Така че, вече ви казах, опитваме се да сме прагматици, нямаме кой знае колко средства, започваме с научната дейност, минаваме през способностите. Това е нашето предложение. Естествено, аз съм готова да чуя всички ваши предложения, бележки. Мисля, че общо взето и вие смятате като мен. Тази стратегия трябва да се разгърне през 2019 година. Ако това не се случи, предложението вече няма да е интересно за държавите членки. Някакси ще загуби част от своята валидност. Искам да подчертая, между другото, че естонското председателство почти пое обещание в съвета да се стигне до общ подход до края на годината. Така че ние трябва да работим много бързо. Разчитам на вас. Наистина разчитам. Няколко думи относно промишлената стратегия. Първо, господин Мартен, вие предложихте, е, че, е, ви предположихте, че трябва да споделям вашите позиции за правилата за конкуренцията. Те, разбира се, трябва да имат е, световни измерения, но трябва да вземат предвид своята промишленост, потребителите, търсещите работа. Тук обсъждаме темата в комисията от много години и се опитвам да променя подходът там. Съгласна съм по казаното за конкуренцията за на специалния налог за приспособяване към факта, че в Европа се плащат налози върху емисиите. Когато се внасят продукти отвън, трябва да работим внимателно с търговските си партньори, но да, трябва да имате предвид, че тази тема се обсъжда в комисията. Тече бавно обсъждането, но продължава. Единственото, което се прави по-настоящем е, че неизвестни а, участници в а, промишлеността се дават а, свободни, е, безплатни квоти. Е, казаното от господин Кохличек за намаляването на зависимост от нас от е, Китай и други страни. Това е тема, която обсъждаме. Обсъждаме и социалната економика. Благодаря. Ще отговоря на останалите въпроси в писмен вид. Благодаря ви много, госпожо комисар. Действително обсъдихме нещата с големи подробности. Всички направени коментари ще бъдат взети предвид от Европейската комисия по един или друг начин, може би не напълно, е, изцяло, но е, някои от тях биха могли да повлият на общата насоченост на работата на Европейската комисия. Е, трябва да подчертаем, че е, тази програма има подкрепа и в Европейския парламент, а не само в държавите членки. Благодаря ви, колеги, за всички предложения за това как може да се подобри програмата. Много важна е тази тема. Е, с това приключваме работата си. За днес остават ни само 3 минути. Има ли някой, който иска да се изкаже? Няма желащи да говорят точка разни. Ще се видим отново на 11-12 октомври. Благодаря ви много. Приятна вечер.